Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? И така, колеги, нека да започнем заседанието. Започваме с съобщението от заседанието на координаторите, както и назначаването на докладчици по становища. Искам само да ви осведомя, че един от бившите сътрудници на господин Грош в парламента днес стана министър в Австралия, така че вижте колко много може да постигнете с малко повече упоритост в Комисията по транспорт на Европейския парламент. So. И така, решенията от заседанието на координаторите. На първо място назначаване на докладчици. Имаше предложение за регламент, изменяващ регламент 2, изменящ на 21 от 1993 година, свързан с статистиките за железопътният транспорт, свързан с събирането на данни за превозът на пътници и стоки. Групата на зелените ще изготви този доклад. Координаторите решиха да няма никакъв, да, не, да изготвяме доклад по предложението за вътрешен аудит на комисията. Също така се споразумях за двучасово мини-изслушване на 5 ноември относно политиката по отношение на пристанищата. Координаторите също така бяха помолени да разговарят с докладчика и да уточнят кои точно пристанища ще бъдат включени в това двучасово изслушване. Отбелязахме си вътрешно писмо 19 по точка разни отбелязване на вредите за околната среда в международното право предложен от госпожа Майснер, координаторите се съгласиха с съдържанието на този устен въпрос, а госпожа Майснер ще се подпише под писмо от името на Комисията по транспорта. По пакета за железопътния транспорт координаторите си отбелязаха намерението на Комисията по правни въпроси да изпрати писмо относно пакета координаторите също така се радват, че ще се бъде разгледан пакета ТНТ на първото пленарно заседание през месец октомври. Координаторите също така повдигнаха и въпроса за участието на докладчиците в Сянка. Те помолиха председателят на комисията да припомни на всички докладчици в Сянка, колко важно е докладчиците да организират заседания с докладчите в сянка, колкото е възможно по-често. И така, възползвам се от днешното заседание, за да припомня на докладчиците, че действително е в интерес на всички да работят в тясно сътрудничество с съответните докладчици в сянка при изготвяне на докладите им. Това са съобщенията от заседанието на координаторите. Ако никой няма въпроси или коментари, ги приемаме за одобрение. Благодаря ви. И сега продължаваме с гласуването. Първото гласуване е на госпожа Демера. Докладването на събитията в гражданското въздухоплаване. Първо ще проверим системата, за да гарантираме, че НП не гласуват с повече карти, отколкото трябва. Моля, гласувайте. Всъщност, възможно и социалистите да имат повече гласове от необходимото. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Няма проблем за сега. Така че започваме. Starting with Mrs. Започваме с доклада на госпожа Девейрак предложение за регламент за докладът на събитията в гражданското въздухоплаване. Член 1, параграф 1, изменение 19 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме се с Член 2. Изменение 90. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 88 пада. Гласуваме изменение 92. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се. Нека да го поверим. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 пада. Гласуваме изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против,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 въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до изменение 32. За, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Измени 115 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено, нека да го проверим. Гласуваме по изменение 115. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 112 пада. 117 за, против, Отново ще питаме за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Гласуваме електронно по 117 то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 36 пада. 116 също пада и така гласуваме изменение 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 119 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се, приема се. 123 разделно гласуване, първа част. 2А Европейската агенция по, въздухо, по безопасно въздухоплаването ще в случай на нужда приеме и тъй нататък. Току-що ми казаха, че първата част отпада, така че гласуваме само по втора част. Всички сме ясно какво гласуваме. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се.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 135 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, Нека да проверим 145. Мисля, че е прието, но нека да видим. Моля, гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Прието е. Аз го знаех, но 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за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 И сега 83, по него има молба за устно изменение. Господин Грош, да, искам само да ви помоля да гласуваме изменение 83 в точка от преамбюла 3, а не 7. Просто малка промяна в списъка на гласуване. Има ли някой против? Не.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 Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 43 ма гласували, 42 ма за, 1 против. Сега проекто законодателната резолюция. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. И също се е, приема със същия брой гласове. Поздравление. А, извинявайте, има още едно гласуване. Сега гласуваме решението да се започнат е, между междуинституционални преговори, режим на гласуване, край на гласуването. Имате правомощия, госпожо Девейрак. На база на това гласуване 42 ма гласуваха за, един против. Следва доклада на господин Тейлър за многогодишното финансиране на дейността на Европейската агенция за морска безопасност в областта на реагирането на замърсяване, причинено от кораби, на замърсяването на морето, причинено от нефтени и газови инсталации. Готови ли сте за гласуване? Изменение 21. Кой е за? Против? въздържали се. Нека да проверим. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приет се. 4 пада. Преминаваме към изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Приеме се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 8 на госпожа Билбао. Всъщност той е в приложенията. Удовлетворени ли сте? Съгласни ли сте с устното изменение? Ако да, ще го приемем. Така и сега кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим. Мисля, че е прието, но ще проверим. Гласуваме изменение 23 с устното изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 гласа. Е Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27 гласа. 27, повтарям, гласа. Е Против. Въздържали се. Нека да проверим изменение 27. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и четири, двадесет и осем и двадесет и три гласуваме заедно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 29 с устно изменение. Приемате ли устното изменение? Добре, гласуваме за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 33 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 32 за против, въздържали се, приема се 34 за, против, въздържали се, приема се 37 за, против, въздържали се, отхвърля се 36 за, против, въздържали се, отхвърля се 35 за, против, въздържали се, отхвърля се 35 всъщност, решим на гласуване, проверяваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И наистина отхвърлено. 11 за. Против. Въздържали се. Приеме се. 39 за. Против. Въздържали се. Приеме се. и Изменение 12. Разделно гласуване. А, първата част. The agency и така нататък до crucial а втората част provided justifiable. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим втората част, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега какво правим с изменение едно? Половината е прието. Изменение 13 гласуваме. Приема се 11, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, против, въздържали се, приема се 18. Разделно гласуване, поискано от две групи. Първата част до New Task, втората част Consistent With. Гласуваме първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 пада, 19 за, против, въздържали се. Нека да проверим изменение 19, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Така че преминаваме към измененията на комисията по бюджет. Бюджет 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 37 за, 5 против, 1 въздържал се. Приема се. Проекто законодателната резолюция. Режим на гласуване. Край на гласуването. 37 за, 6 против. Приема се. И сега гласуваме решението за започване на междуинституционални преговори. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 39 за, 2 против. Поздравление на господин Тейлър. Следва гласуването по проекто директивата относно свидетелства за управление на превозни средства, които включват функционалните възможности на карта на водач. Докладчник госпожа Тикал. Има само едно изменение. Изменение едно. Предложение да се отхвърли предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се приема се, следователно се отхвърля. И сега а, гласуваме а, по целия текст, окончателно гласуване, режим на гласуване, гласуваха ли всички, край на гласуването. В НП, от НП има един глас в повече. Благодаря. Край на гласуването. А, и Потвърждава се отхвърлянето че с пълно е, единодушие 41, 41 гласували за, нито един против, нито един въздържал се. Следва Гласуваме КАРС 2020, е, докладчик господин Власък. Започваме с изменение 1. Кой е за?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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против. Да проверяваме изменение 8. Режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Изменение 21, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Преминаваме към 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24. За против, въздържали се. Нека да проверим 24, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Проверяваме 26, режим на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се 27 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 28 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 28. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 29. Мисля, че е отхвърлено. Малко се уморявате и не гласувате добре. С ръцете край на а, гласуването приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се. Проверяваме 32, мисля, че е прието, все пак да проверим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се наистина. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 34. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за. Против. Въздържали се. Проверяваме 36. Мисля, че е отхвърлено, но все пак да проверим. Прекратите, прекратете гласуването. Отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, нека да проверим отново. А, помните ли какво помолих в края на заседанието на координаторите? А, край на гласуването, отхвърля се. 38 за, против, Проверяваме 38. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приеме се. Преминаваме към изменение 39 с устно изменение. Има ли някой нещо против устното изменение? Ако не, ще го гласуваме заедно. Кой е за? Против?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 против, въздържали се, приема се, 46 за, против, въздържали се, отхвърля се, 47 за, против, въздържали се, нека да проверим. Мисля, че се отхвърля, но все пак гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за. Против. Проверяваме 48, защото само 4 души гласуваха, 3 от тях бяха от АКРЕ, ЕКРЕ, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 49 за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 мисля, че беше прието. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се наистина 22 на 20. Окончателно гласуване, режим на гласуване на целия текст. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Имаме 24 за, 13 против 5 против и 13 въздържали се. Приема се поздравление на господин Власък. Следващия доклад е проект установище за предложението за регламент във връзка с наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Може би представителя на комисията може да даде а, е, нашето становище, да подаде нашето становище, че 4 реда глави е малко е, длъжко. Сега изменение 10. Кой е за? Против? Въздържали се отхвърля се. Изменени 11 за. Против? Въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Наистина е прието. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 14 езикова поправка, 14 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се. Нека да проверим 16, мисля, че е прието. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Наистина е прието. 17 за. Против. Проверяваме 17. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Причината, преди която проверих, бяха, че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 39 за, 4 против, няма въздържали се. Приема се. Поздравление на госпожа Грисбек. И така. Сега ни е необходима малко промяна да поканим господин Фиданца. и работната група в областта на туризма. Позволете ми да напомня, че разбира се днес след обед имаме размяна на становища на доклада на господин Лайтфрид и публичното изслушване по автомобилния транспорт и да се надяваме, е, че ще осигурите по-голямо присъствие от това да присъстваме само ние с господин Лайтфрид. Okay, ladies and gentlemen. И така, уважаеми дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Именно кръглата маса работната група в областта на туризма. Туризъм в Европа привличане на нови потоци. Шестима са ораторите. Господин Джон Кестър от Световната организация по туризма на ООН, Сяр Урклага, заместник министър на търговията и туризма, на Баското управление. След това Родолф Делос Корсварем, Армандо Бранчини, Бранкини от Европейския културен алианс и е, господин Ник Гринфилд. Е, първо ще дам думата на заместник-председателя на работната група, господин Фиданца, за встъпителни думи и след това на нашите гости. Благодаря, господин председател. Туризмът в Европа в момента преминава през е, динамично развитие. Когато говорим за потоци, потоци на туристи, е, не, не, не, не бива да забравяме качеството на, на туризма. Е, в 4, в 16 часа би трябвало да, да, да се приключи с усилията да се извади от водите е, е, Коста Конкордия, е, което ни напомня за едно много трагично събитие и, и трябва да го споменем, понеже, понеже, понеже е заседание на Комисията по транспорта и туризма. Това е една много сложна, технически много сложна операция. Европейската стратегия за, за туризма е от огромно значение в момент, в който сме свидетели на стагнация в економиката ни. Тъй, че е важно да се замислим да, да разгледаме външните е, е, пазари. Европа през миналата година 400, е посрещнал 411 милиона туристи Европа, което, което по данни на авиокомпаниите е, е, е вляло в економиката около 10 милиарда евро. Не бива обаче да се заблуждаваме конкуренцията с останалите туристически дестинации по света става все по-жестока. В днешно време трябва да се съсредоточим върху онези економики, които някога наричахме нововъзникващи, които вече са изцяло действащи економики. Трябва да се замислим за визовата политика, за допълнителната хармонизация между отделните държави членки. Знам, че това е един много деликатен въпрос, който води е, своите послед... последици е, по отношение на граничния контрол, националната сигурност но при все това трябва да се занимаем с него. Има страни, които не представляват в крайна сметка такъв голям а, проблем а, за иммиграцията в Европейския съюз. Визовия кодекс в момента се преразглежда от Европейската комисия. към края на 2013 година а, трябва да приключи процеса и а, е добре да следим е, много внимателно този процес. Раз, разумно би било да се започне с някои пилотни проекти за домакинство в Европейския съюз на, на мащабни прояви, като например тази в Милано. Други събития също могат е, да са е, притегателна сила за бизнес туризма. Друг един аспект на днешната ни тема са, са новите технологии. Как да намалим опашките пред консулските служби? Как да преминаваме към по-концентрирано електронно издаване на, на визи? И така, целта на днешното разискване е да разгледаме всичките тези отделни аспекти. с цел повишаване на нивото на туризма и потоците на туристи към Европейския съюз. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Кестер от Световната организация по туризма на ОНЕ. Заповядайте. Разполагате с 5 минути, господин Кестър. Няма микрофон. Sorry. There it is. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви за е, тази възможност да говоря пред вас. Представлявам Световната организация по туризма на ОНЕ. И така, преди да пристъпя а, към въпроса за облегчаването на визовите режими, бих искал да ви запозная с някои цифри от нашите прогнозни анализи до 2030 година. Предвиждаме а, сериозен растеж в туризма, поне има такъв а, потенциал. Така че от сегашния 1 милиард да се стигне до 1,8 милиарда към 2030 година. Във всички райони предвиждаме растеж всички източници на, на а, туристи, но най-вече Азия и а, Тихоокеанския басейн. В изходящия туризъм пак Азия и Тихо, Тихоокеанските райони виждаме основен растеж. За тук виждате данни за периода 2006-2012 година, с други думи, преди настъпването на кризата. Ето това са е, средствата, инвестирани в туризъм на различни пазари. Виждаме много убедителни вложения от страна на Китай, след това Руската федерация, след това е, Бразилия. Има и някои традиционно по-малки пазари, които е, растат Жълтите колони са азиатски пазари, червените европейски, а сините от Америка. Да, въпросът за облегчаването на визовия режим. Това е един въпрос, който е от огромно значение в опитите ни да постигнем баланс. И той засяга много области на политиката, не само туризма, също така вътрешните работи, външните е, е, работи също така, сигурност, контрол на иммиграционните потоци и така нататък. Е, но, но визовите режими също имат и ограничителна функция – Облегчаването на режимите е полезно не единствено за туризма, но също така и за стопанските отношения, инвестициите, развитието на инфраструктурата, привличането на интелектуален капацитет, образованието и така нататък. Всички тези съображения трябва да се вземат предвид, когато се вземат решения за, за промяна в визовите режими. На този екран виждате Нашия анализ в световен мащаб на този въпрос е, това са процентните групи на пътуването без виза. Зелените страни са най-отворени, а сините са най-затворени. Европа пък от своя страна, както виждате, е отворена за развитите економики и за някои нововъзникващи економики, но не, но не са много те. Нашата организация работи в тясно сътрудничество с редица партньори и заинтересовани е, страни по облегчаването на визовите режими. До сега сме изготвили три доклада. Провели сме редица срещи на които сме анализирали положението и сме излезли с препоръки за нови политики. Пет са областите, където има възможности за постигане на напредък в облегчаването на визовите режими. И това са следните области. Подобряване на осведомяването, облегчаване на съществуващите режими, прокарване на разграничения между туристически визи и други видове визи, въвеждане на програми за електронни визи и изключването на регионални споразумения споразумение. Както казах, е, работим в сътрудничество с редица организации, като например ОИСР миналата година. Повдигнахме въпроса на среща на Г20 и за първи път е, в Г20 се отчете, че е, туризмът е ключов фактор за економическото развитие. И се взе ангажимент, се пое ангажимент да се насърча да се подкрепи отрасъла по-инициативно. В момента работим с ОИСР. За следващата година имаме предвидена световна конференция с различни групи страни. Организацията, Световната организация по туризма на ООН е, с радост и сътрудничи и с институциите на Европейския съюз. Това е което мога да споделя за сега и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Кестър, е, казва председателя. Сега госпожа е Епалса Уркояка. Надявам се, че е правилно произнесем името, или поне приблизително заместник министър на търговията и туризма, Баското управление. Заповядайте. Благодаря ви. Както казахте, представлявам Министерство на туризма в Баската провинция. Ще ви кажа няколко думи къде се намираме. Намираме се в Северна Испания, близо до Франция. Населението ни е от 2,7 милиона и туризмът представлява над 5% от БВП на региона. С сектор на туризма са свързани много работни места и много от економическата ни дейност. И по-голямата част от предприятията в сектора са малки и средни предприятия годишно, годишен поток от туристи е около 2,5 милиона, 60% от които идват от основната част на Испания и 40% са чуждестранни туристи. Оказва се, че 87% от е, туристите е, в света се насочват към основно 15 дестинации. Такава беше тенденцията до 2011 година, но от тогава има сериозна промяна и все повече хора се насочват към бързо развиващите се економики и се очаква, че до 2020 година милиард и половина туристи ще пътуват годишно, ще се насочват все по-често към отделни региони и към те наречени регионален туризъм. Така че, както виждате, конкуренцията е много силна, а ние от наша страна искаме да покажем нашата уникална самоличност, нашата ние разполагаме с хилядолетна култура, има мест... дестинации, които са много добре познати, като например Билбао и други, които са по-малко познати. Разполагаме също така и с нашия уникален език. Всичко, всички тези фактори ни правят една интересна дестинация за хора, търсещи по-различни туристически дестинации. Предлагаме един вид альтернативен туризъм с много високо качество. В момента говорим за един нов туристически пазар, свързан с автентичното изживяване и възможности за запознаване с една нова уникална самобитна култура. Важни елементи са интелигентността на пазара и за целта ние създадохме един интернет сайт, който получва поведението на туристите, изготвя техния профил, получваме откъде идват тези хора, какво търсят и тъй нататък. Целта ни е да да си дадем сметка за различните потоци, движението на тези туристически потоци и как можем да отговорим на искането на туристите. Се стремим също така да се държим в течение за различната информация, която се е, публикува в интернет пространството за нашата туристическа дестинация. Пак казваме в интерес да отговорим на исканите очакванията на туристите. Всичко това се извършва чрез органа за наблюдение на туризма на страната на баските. по отношение на новите технологии и информация, която се предоставя на туристите. Както вече казах, създадохме специален интернет сайт и всеки турист има възможност да се запознае с интересните събития, интересните места за посещение в един параметр от 5 км около мястото, където се намирам. По този начин добре информираният чуждестранен турист с интереси и индивидуални очаквания е туристът, към който сме насочили усилията си. Именно на неговите очаквания искаме да отговорим. За целта трябва да насречим отраслът и това е основният, там са насочени основните ни усилия. Ние сме на второ място сред испанските регионал, региони по отношение на признаването на автентичността на качеството на туризма и качеството на туризма ни. Работим също така по развитие на спецификите на подрегионално равнище. И в този контекст е много важно да привлечем и местното население – в опит да отговорим на заявените очаквания от страна на туристите. Стремим се да отговорим на предизвикателствата на бъдещето, тъй като за нас туризмът е много важна част от економиката. И за да насърчим отрасла имаме нужда от междуинституционално сътрудничество. Целта ни е да заемем важно място на международно равнище. Както вече казах, голяма част от туристите в нашата в страната на баските са идват от самото самото част на Испания, но нашата цел е да увеличим потока на международни туристи. Благодаря ви думата има господин Рудов де Лойс Корварсем, който е член на Европа Ностра и също така изпълнителен директор на Асоциацията на историческите здания сгради в Европа. Благодаря ви. Ще си изкажа на френски, тъй като това е един прекрасен език, който не бива да забравям. Мисля, че е много важно и за вас, и за европейските граждани, и за Европа Ностра, че ни поканихте да вземем участие в това мероприятие, за което ви благодаря. Както вече казах, аз съм член на Европа Ностра. Това е паневропейската асоциация за културно наследствие, което наскоро отбеляза своята 50 годишнина. Сред нашите цели са защита и даване на нова ценност на европейското културно наследство. И се стремим към едно по-активно изживяване на европейското наследство чрез Европа Ностра и чрез European Historic Houses Association, ние обединяваме над 250 асоциации, които работят в областта на културното наследство. името на нашия алианс е свързано с член 3.3 на договорът за функция на Европейския съюз и там се твърди, Европейския съюз следва да зачита своята културна и езиково многообразие и също така, че трябва да защитава своето културно богатство. Също така, аз съм и председател на Европейската асоциация на частните а, сгради с историческо значение. Както вече казах, туризма е много важен и нашата дейност е много важна, защото защитава не само културното наследство, но много често и околната среда. Важно културното, културното наследство е много важно, независимо дали е в обществени или в частни ръце. Той също така е важен инструмент за привличане на нови туристически потоци. Смята се, че над 50% от туристическата дейност в Европа е свързан с културният и с културното природно богатство в Европа. Има обаче много силно противоречие между желанието на властите да отговорят на необходимостта от привличане на нови туристи по економически причини от една страна и от друга страна необходимостта да се защитават паметниците на националното и културно наследство на Европа. С ваше позволение ще ви дам един пример. Примера с един град, който всички познаваме и които, които всички обичаме. Става дума за Венеция. Венеция много ясно иллюстрира всевъзможните проблеми, свързани с опасното културното наследство в Европа. С, с времето броят на туристите в Венеция се увеличи много, включително и туристи, които идват само за един ден и туристи, идващи с различни круизи. Това увеличаване на броя много значит, много натоварва града, осложнява живота на местните граждани и влушава качеството на туризма. Ето защо Веница, Венеция извинете, има нужда да положи усилия за намаляване на отрицателното въздействие на, на големият туристически поток и в частност въздействието на, много, на множеството колизни кораби и тяхното екологично въздействие върху града. През 1997 година 206 големи кораба косираха в Венеция, а през 2011 година техния брой се увеличи на 650. Броят на туристите се е увеличил от близо 100 000 до близо 1,8 милиона и говорим тук за огромни круизни кораби, които акустират пристанището на Венеция. Ето защо, за да се защити на културното и при, историческо наследство на Венеция трябва да се положат мерки. Целта ни е да намерим доброто равновесие между мерките за насърчаване на културния туризъм от една страна и опазването на културното и природно богатство от друга страна. Ето защо културни, туристическите пътувания с цел опознаване на културното наследство следва да се впишат в едни по-устойчиви и екологосъобразни практики. Трябва също така да се подчертае економическото и екологично екологичен потенциал на туристическия отрасъл. Както вече казах, туризмът, свързан с историческият и културно, културно наследство на Европейския съюз, е източник на голям а, економически растеж, но много малка част от печалбите от този отрасъл са свързани с... се връщат обратно в самото опазване на културното наследство. Ето защо могат да се обмислят меси, като например намаляване на ставките за ДДС за този вид туризма. Само по този начин можем да гарантираме един устойчив туризъм и да увеличим броят на туристите. Ето защо трябва да действаме заедно представителите на обществените власти, представителите на туристическия сектор и асоциациите за опазване на културното историческо наследствие. Целта, пак повтаряме, да се намери доброто равновесие между туризма, опазването на културното наследство и координацията между двете. И в заключение ще отбележа пет елемента, които са много важни за привличане на повече туристи и опазване на културното наследство. Защото е много хубаво да говорим, но ни трябват и конкретни практики. На първо място е опазването и отварянето за обществен достъп на нови културни паметници. Също така да се рехабилитират забравени или скрити паметници или частично разрушени такива. И тук мога да ви покана да се запознаете с лауреатите на наградата, на наградата за културни паметници което се връчва от Европа Ностра. Разполагате с нашата прекрасна брошура. На второ място е използването на мас-медиите чрез използване и цифровизиране на информацията, свързана с културният туризъм. На трето място е участието на местните властни. Въвличане на секторът на образованието към един по-добър и по-устойчив туристически сектор. Увеличаване на представянето на културното наследство в местните музеи. Подобряване на достъпът за всички чрез специфични политики по отношение на цените и обществения транспорт и накрая насърчаване на различни европейски инициативи в областта на културното наследство и туризма, като например европейските пътища, европейските културни столници или знакът за европейско културно наследство. Благодаря ви за думата и мисля, че не надхвърлих студеното ми време от 5 минути. Благодаря. След господин Армандо Бранкини, председател на изпълнителния екип на Европейския съюз за култура и творчество. Благодаря за господин председател, че ме поканихте на това заседание. Съюза на европейското културно наследство и творчество представлява 400 европейски фирми в 14 под отрасъл в сферата на бижутерията, косметиката, парфюмерията, мебели, коли, яхти, алкохол, хотели, забавления и така нататък и издателска дейност. Тези 400 европейски фирми работиха много усилено в 2012 година и заработиха повече от 210 милиарда евро с двуцифрен растеж през последните две години, 11 и 12. Луксозния сектор е двигател на устойчивото развитие в Европа. Европа има повече от 70% от световния дял в този сектор, който ангажира пряко повече от 1 150 хиляди работещи, поне 660 е, хиляди работници не пряко. Това е на много широка мрежа малки и средни предприятия в цяла Европа. Повече от 60% са експортно ориентирани, което означава че има висока възвръщаемост. Секторът е, дава повече от 100 милиарда евро е, като данъчни приходи, включително експортните данъци, и това е, е основен двигател на туризма в Европа. Е, голяма част от е, покупките на луксозни стоки са чрез туризма, 60% във Франция, 40% в Италия, 50% в Испания, 50% в Обединеното кралство. Това е само за да получите представа. Пазаруването в безмитните магазини е а, възлиза на 30 милиарда евро. Не е възможно, разбира се, да се, да се пазарува безмитно в Европа и да се купуват луксозни коли, яхти и прочие. В 2012 година безмитното пазаруване се увеличи във всички европейски държави. Това се дължи на увеличение с 24% от страна на китайците, руснаците 12%, американците 4%. Предвидения растеж за 2013 година увеличение от 18%, главно от е, китайците 23%, руснаците 20%, Бразилия и Штатите 6%. Европейския гражданин все повече осъзнава, че тази сфера представлява нещо като посланник на Европа в сферата на творчеството. Преди три месеца научно изследване е проведено във Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство показа, че голямо мнозинство от анкетираните споделя становището в 75% от е, анкетираните, че това е източник наистина на творчество. За да може да се е, привлекат нови потоци туризъм към Европа. Важно е Европейската комисия и Европейския парламент да улесни визовия режим, тъй като този въпрос се повдига много често аз напълно съм съгласен с казаното от изказалите се пред мен. Облегчаването на визовия режим е изключително важен проблем, който трябва да бъде решен. Всъщност, световното развитие е свързано с свободната търговия и с конкуренцията. И накрая искам да кажа, че приветстваме решението на Европейската комисия да се започнат преговори с Япония, Штатите и Индонезия и също така да се приключат е, успешно е, дълго проточилите се преговори с е, Бразилия. Благодаря господин Бранкини. Господин Гринфилд има думата. Той е ръководител на туроператорите. Благодаря. Добро утро. Благодаря ви, че ме поканихте. За мен удоволствие, че съм тук. Имам пет пункта, които искам да а, споделя с, с вас. Всъщност ще се опитам да импровизирам. Първо би трябвало да разграничаваме различните пазари. Чували сме съкръщението БРИКС, но когато организирахме редица семинари в Лондон, можете да ги намерите е, онлайн, в BBC News Service много добре се справиха. Много е ясно, че БРИКС е, не, с, не е хомогенен. Когато разгледаме тези пазари, нещата стават много сложни и трябва да се отчетат редица неща, как пътуват хората, къде пътуват, кога пътуват, летни вакансии по време на неактивния сезон, какво искат да правят в чужбина, за какво си хачат парите. Сложна е картината, но колкото по-добре се разбира как, се, как работи пазара, толкова по-лесно може да ам, се очертаят приоритетите. Чували сте, може би, за Яш Чопра. Той е отишъл в Швейцария за а, медения си месец, харесало му е, направила няколко боливудски филма. Ако отидете а, в, в Енгелбърг, ще видите а, как се посрещат индийските а, туристи. А, на второ място, не забравяйте вече установените си пазари, макар че БРИКС дава много възможности, Штатите Канада са основна дестинация на туристите. Последната статистика, която видях, е, че а, щатите бият пазара на БРИКС. В, в Япония сме заангажирани от е, е, намаляването на туризма след ядрената авария. Е, трябва да се има предвид, че японците много пътуват след, е, особено след е, Олимпиадата в Япония. Сега вече 170 милиона пътуват. И сега на трето място визите. Звуча ви вероятно като щупен грамофон, но това е нещо много важно. Зададохме въпрос на много пазари по света във връзка с техния опит за обработването на визи. Официалната статистика показва колко м- от визите са одобрени, шенгенски визи имат 6% откази, но отговор за Индия и Китай това са големи извадки, показват, че за Шенген има 21 25-30% за Шенген и малко по-високи данни за Великобритания. Шенгенските власти, британските власти приемат това много сериозно, провеждаме нови проучвания, ние се надяваме и се молим че нещата са се подобрили. Знаем, че шенгенските власти работят много усилено за хармонизиране. И знаем също така, че и Обединеното кралство се бори да се получават по-лесно британските визи. Но още има много какво да се направи. И също така на четвърт пето място директивата за туроператорите. Това не е наистина тясната ми специалност. Тук има много добри идеи. Е, марша на туроператорите продаването на мултикултурен продукт, грижата за потребителите. Много хора работят онлайн и е по-добре компании извън Европа да продават а, а, туристически пакети тук. Комисията прави предложения, но ние предлагаме да не се въвежда уравниловка в зависимост от успешната работа на един или друг сектор. Става дума главно за Експорти И да свърша положително това, което ще направим тази година и следващата година, е започваме да работим по образователния туризъм. Има сдружения по света, които отчитат, че образователния туризъм е изключително важен. аз съм пътувал и съм виждал лицата на американски студенти, които се озаряват, когато за първи път а, стъпят в Европа. Десет години по-късно те се връщат с семействата си и като се пенсионират, пак идват. Това е образователният туризъм, който ние правим всичко да подкрепим. Се че и вие ще направите същото. Благодаря. Благодаря господин Гринфилд. Да се надяваме, че ви хареса кафето, което ви поднесохме и то ви е освежил. Господин Валери Вантуси. Вантоци. посано не Фантоци ми е фамилията. легати al cinema, non sono assolutamente legato all'attore che ha creato много често хората се сещат за кино във връзка с моята фамилия. Да, и така, добър ден, благодаря ви за поканата да говоря пред вас от името на федера... Националната федерация на сектора на туризма у нас. Нашата федерация се занимава не единствено с а, дейности, пряко свързани с туризма, като например хотели, хотел, хотелски вериги, туроператори. А ние се занимаваме и с а, музеи, кули под найем, автобуси а, под найем, организиране на, на мероприятия, корабоплаване, въздухоплаване и така нататък. Работим с редица ключови за нас партньори, защото се опитваме да осигурим едно широко представителство на, на туризма. Работим с представители на италианското правителство, ежедневно си сътрудничим и от доста време се опитваме да подкрепяме една политика на привличане на нови потоци туристи. Както знаете, е, Италия се посещава от огромен брой туристи. На пето място сме е, в е, класацията на Световната организация Световната търговска организация в областта на туризма, но определено могат да се подобрят нещата допълнително. по отношение на визите бих искала да кажа нещо. В много страни издаването на, на визи е, е много времеемък въпрос. Визите се издават единствено в хартиен вид и, и струват най-малко пари. Това е сериозна пречка за туристическата индустрия, най-вече по отношение на потоците туристи от все по-важни за нас страни. Една от основните цели, които се опитваме да постигнем в последно време, е да Е с помощта на правителството, което не знаем до кога ще е на власт, да, да създадем една платформа, за е, електронно подаване на молби за визи. И за издаване на визи, съответно. И не става въпрос тук само за издаване на визи, а създаването на един цялостен електронен портфейл. чрез който да могат да се закупуват, например, билети за музеи, да се подават молби за връщане на ДДС. Всичко това а, ще става чрез тази платформа, този електронен портфейл. За да се изгради такава платформа, разбира се, е необходима съответната финансова подкрепа. Необходимо е в платформата да се интегрират необходимите банкови и почтенски услуги. Така че е, много усърдно работим по изграждането на платформата и се надяваме тя скоро да заработи. Тя ще се ползва от посетителите, туристите, както преди пътуването им а, у нас, по време на него и след като се приберат от дома си. Целим да постигнем сериозно административно облегчаване на, на туристите. Сега давам думата за 5 минути на представителя, представителя на, на комисията. Надявам се и той да, да поговори по въпроса за визите. Благодаря, господин председател. Благодаря и на ръководителя на работната група за инициативата и за организацията на днешното разискване. Надявам се, че информацията, която ще ви дам, ще е полезна за вас. По отношение на политиката на, за, в областта на туризма имаме една цел и тя е да, да запазим Европа като първа туристическа дестинация с чрез е, устойчиви и качествени туристически продукти. Това е една цел, която всички ние преследваме. Както стана ясно, това, което казаха ораторите, които говориха преди мен. Сега, какви са основните действия за постигане на тази цел? Те могат да се разделят на 3-4 основни групи или блока. Първо, опитваме се да, да, да повишаваме търсенето на туристическите ни продукти. Това става по два основни начина. В вътрешноевропейски план повишаване на, на туристически потоци сред гражданите ни. Най-вече тук целевата ни група са семействата и пенсионерите. Имаме много по-конкретни е, дейности. Е, е, няма да навлизам в подробности тук. Миналата година подехме една инициатива, която вече набра скорост. Това е инициатива за насърчаване на туристическите потоци сред по-възрастния сегмент от населението, най-вече е, в не най-активния сезон. Работим с асоциации на, на пенсионерите на национално и регионално е, равнище в това отношение. Смятаме, чрез че чрез това може да се създаде един общо европейски координационен механизъм. Това правим не само в рамките на Европейския съюз. Предстои да, да започнем да работим в това отношение и с Бразилия и евентуално скоро и с Китай. Това е тема, която на 17 октомври ще се разгледа на срещата на министрите в Вилнюс. Там ще се разгледа и, и едно изследване, което след това ще се разгледа и в Брюксел на 5 декември. И с това целим да създадем един добре функциониращ механизъм, който да се въведе в експлоатация идната пролет. Предвиждаме и една кампания за популяризиране, която се казва Готови за Европа. Работим с една асоциация, която, която членуват всички национални туристически камери. От 2011 година си сътрудничим. На 12 февруари идната година пък ще се проведе конференция, която ще отчете резултатите от първия етап на сътрудничеството. Подготвяме едно споразумение за съфинансиране с тази асоциация, така че да се е, модернизира портала Visit Europe с ново актуално съдържание. Също така в двустранен план Предвиждаме укрепване на сътрудничеството с Китай, Русия, Бразилия. Заместник председател на комисията Таяни а, а, изтъква а, туризма като важна точка от дневния ред а, в разговорите с всичките тези страни, също важни партньори са и а, Тунис и Египет, макар и там политическото положение за сега да не позволява постигането на напредък в преговорите. Втората област е диверсифицирането на, на, на туристическите продукти. Укрепваме устойчивите дестинации, Предвиждаме е, съвместно финансиране с съвета на Европа, е, три споразумения за сътрудничество, така че да се оползатвори и изцяло е, туристическия потенциал на европейското културно наследство. Едния месец на 20, извинете, до година на 25 февруари ще, ще започне една изложба, посветена на тази тема. Предвиждаме и популяризиране на промишленото наследство на Европа. Провели сме и е, кампании за набиране на устойчиви проекти в това отношение. Третата област е устойчивостта на туристическите продукти и, и тяхната достъпност. Работим по модернизацията, възобновяването на, на уменията на работната сила в областта на туризма, най-вече езиковите и компютърните умения, които са от голямо значение за привличането на нови туристи. Опитваме се да постигнем необходимия баланс между и, економическите, е, социалните и екологичните, е, екологическите съображения в развитието на туризма. И не на последно място работим и по либерализирането на визовия режим. Не винаги е лесно да се работи с колегите ни от главна дирекция вътрешни работи, но изготвяме е, един аналитичен материал. Както каза Карлос, той ще излезе в края на тая година. Там се предвиждат както незаконодателни, така и законодателни мерки за облегчаване на издаването на а, визи за а, лица, които пътуват често, за лица, които пътуват и по работа, но също така и за лица, които пътуват за първи път по нашите дестинации. Тези инициативи обаче трябва да се е, хармонизират, да се следва един единен подход е, от различните консулски е, служби. Предвиждаме промени в визовия кодекс, най-вече по отношение на е, лицата, които пътуват, пътуват често и тези, които пътуват за първи път. На срещата на министрите на 17 октомври ще се разгледа този въпрос, както и на 4 ноември е срещата в Лондон. Също ще се проведе на 8 ноември и конференция в Рим, посветена на тази тема. Както виждате, голямо внимание отделяме на, на тази тема. Та, това е, което мога да споделя за сега. Надявам се е, да съм ви запознал в общи линии с това какви са нашите дейности и инициативи и по-нататък е, с удоволствие ще отговоря на по-конкретни, по-конкретни въпроси. Председателя. Няколко души са заявили желание за участие, за вземане на думата в дискусията. Е, моля тези, които още не са го сторили, да го направят.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 Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Десет колеги са заявили желание да вземат думата за сега. Искам да ви помоля изказванията ви да траят не повече от две минути. И много ви моля всъщност да задавате въпроси. Това е възможност за въпроси, а не, а, а, а не идеята не е да, да възхваляваме туризма. Те много ви моля, две минути. Първо госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашите гости за участието в тази дискусия. Аз 25 години съм работила във въздухоплаването и 4 години съм работила и в туристически агенции в различни страни. Когато бях по-млада, си пишех с един френски е, приятел и това е източник на моя интерес. При нас в Великобритания има министерство, министър, който отговаря за туризма. прелитането от точка А до точка Б, пътуването от точка А до точка Б е, е, е, изисква участието на много отрасли и това е нещо, което трябва да отчетем. Сега обаче искам да задам въпрос, свързан с визите. Трудностите, пред които сме изправени, са неофициалните граници или така нареч, да ги наречем а, меките граници. Има а, проблеми с незаконната иммиграция. Да, трябват ни приходите от туризма, но а, има и проблеми, пред които се изправяме, а, а, свързани с иммиграцията. Не знам какъв е решение, какво е решението в много страни прилагането на законодателството не е достатъчно строго и последователно и Шенген осложнява това. Аз много се радвам за това, че споменахте културното наследство е, у нас има много сгради, които имат е, културно-историческа е, стойност и привличат туристи. Аз не съм съгласна, че, че спазването на иммиграционните изисквания води до ограничаване на туризма. Не, а, просто трябва да се управлява този сектор по-внимателно и по-отговорно. Има още много какво да кажа, но нямам време, но още веднъж искам да благодаря от името на нашата група за това, че е, говорихте днес пред нас. Господин Грандес, благодаря господин председател. Аз ще се постарая да се изкажа на кратко, както ме помолите господин председател. Най-напред аз бих искал да благодаря на всички участници те ни показаха колко важен е туристическия отрасъл за Европа. Споменахме несигурността и необходимостта да се преборим за сезонния характер на туризма. Аз бих искал също да се спра на въпроса за визите. Всъщност, от любезност, може би, първо трябва да поздравя а, с добре дошла и заместник министъра на туризма на страната на Паските. Не знам също дали сте чули, с, наскоро следвате информация, свързана с а, знакът за испанския туризъм. Страната на Баските е действително един от най-прекрасните региони в Испания. Аз не искам по никакъв начин да критикувам баските, но държа да припомня, че хармонизацията е предвидена в договора за Европейския съюз. страната на баските действително е един регион с много историч, с много богата история, с прекрасни кулинарни традиции и много богато културно наследство. Благодарение на усилите положени от местните власти, страната на баските е действително постигна прекрасни резултати и успя да привлече голям брой туристи към този регион, успявайки да представи по възможно най-привлекателен начин всички предимства и всички качества на този регион. Но нека да се върна на въпроса за визите. Разбира се, трябва да се облегчи визовият режим, но това облегчаване трябва да бъде съгласувано с нуждата от гарантиране на сигурността. Тоест, визовото облегчаване трябва да идва по-етапно. По отношение с, на, по отношение на, виз, на Перу и Колумбия, както знаете, беше сключено наскоро споразумение с свободна търговия и в рамките на това споразумение гражданите тези две страни би трябвало да могат по-лесно да пътуват с Европа. Благодаря ви. Господин Данелис, благодаря ви. Аз също най-напред бих искала да благодаря на всички участници в кръглата маса. Само с няколко думи бих искала да ви обърна вниманието на а, същественият въпрос за визите. Това наистина е най-важният въпрос. И ми се струва, че е възможно да се обмисли възможността за въвеждане на електронни визи, визи за многократно влизане на територията на Европейския съюз или издаването на групови визи, в случай на групово пътуване на туристи. Всичко това са много интересни идеи. Спомена също така и увеличаването на конкуренцията в отрасла на туризма. Тук е важно да се замислим и за правата на пътниците. И колегите сигурно ще се съгласят с мен, че за туристите е много важно да са наясно с правата си имат нужда от много ясна и проста информация по отношение на техните права като пътници. Трябва също така да се осигури и по-добро обучение и запознатост на работещите в сектора на туризма по отношение на правата на туристите. Не бива да забравяме и доклада за тъй нареченият син туризъм или туризмът в крайбрежните региони и круизните туристически пътувания круизните пътувания, особено в Средиземноморието, закъсняват по отношение на този вид туристически услуги в други региони, като Карибите, например. Струва ми се, че компаниите, предоставящи подобен вид пътувания, биха могли да подобрят значително своята дейност, ако предложат на туристите програми, които да им позволяват по-добре да се запознаят с регионите, които посещават. По този начин може да се облагодетелства и местната економика в крайбрежните региони и защото качеството на предлаганите коризи ще се подобри. По този начин туристическите потоци, които пристигат в пристанищата ни, могат по-добре да бъдат използвани. Благодаря ви, думата ми госпожа Билбао. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички специалисти, които се изказаха, както и на господин Фиданца за всички усилия, които полага за насърчаване на туристическият отрасъл в Европейския съюз. Бих искал да се обърна към представителят на Европейската комисия. Споменахте увеличаването на броят на туристите, на организираните групи, на младите туристи, на младите семейства с деца и по-възрастните туристи. А дали сте замислили за насърчаване на туризма на лица с увреждания? Мисля, че тук има прекрасна възможност за увеличаване на броят на туристи с увреждания в Европа. На второ място споменахте не добре познатите туристически дестинации в Европейския съюз, но не дадохте конкретни примери. Какво точно имате предвид а, с тази категория? И на третият ми въпрос също е насочен към представителят на Европейската комисия. Твърдите, че говорите с представители на националните асоциации на туристическите а, агенции, но дали говорите с представители на регионални агенции? и с местните регионални власти. Както виждате, в страната на баските се работи с много конкретни проекти, използват се новите технологии за подобряване на качеството и, и увеличаване на палитрата от предлаганите туристически продукти, с цел увеличаване на броят на националните чужестранни туристи. Въпросът ми е дали регионалните асоциации и местните регионални власти с подобни конкретни проекти биха могли да, след, да служат за пример за подражание за други региони в Европейския съюз. А сега имам въпроси към заместник министра на туризма на страната на Баските. Споменахте интернет страницата, с която събирате различни данни за потоците от туристи. Данните, които, с които разполагате, биха ни били много интересни. А, господин Грандес, благодаря ви за казаното. Действително трябва да работим за по-добро познаване на марката туризъм в страната на Паските. Надявам се с подобни инициативи да увеличим туристическия поток в а, целия Европейски съюз и в частност в Испания. Господин Дантан, благодаря господин председател. Най-напред бих искал аз благодаря на Карлос, Карлов и Данца за усилията, които полага в изготвянето на една обща стратегия по отношение на туризма в Европейския съюз. Благодаря и на специалистите. Ако правилно разбрах от изказванията им, 50% от туристите посещават Европейския съюз а, заради а, културното и природно богатство. Действително това наследство представлява голям кос за Европейския съюз, но виждаме също така, виждаме, че и други региони, като Азия и Южна Америка, започват също да използват това свое богатство за да привличат туристи. Ето защо имам три въпроса. Дали представителите на Европейската комисия или някои специалистите имат по-подробна информация за очакването на този вид туристи? Има ли сравнителни данни с другите туристически дестинации по отношение на културният туризъм? И на трето място, какви са основните ни цели и нужди по отношение на информацията в чужбина, за да се увеличи броя на туристите, идващи заради културното и историческо наследство. Благодаря, господин Дантан. Думата има госпожа Властио. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на всички изказващи до момента. Аз съм, аз участвам в един от съветите, Френския съвет по туризма, но също така представлявам и Марсилия, което, както знаете, тази година е Европейска културна столица. Затова благодаря на организаторите на това мероприятие. една подробна инициатива ни дава възможност да представим всички усилия за трансформиране на един град благодарение на неподобна, неподобни инициативи. По отношение на визите, въпросът ми е дали има някаква възможност по-бързо да се издават визи за гражданите на Европейския съюз, но също така и за гражданите на страните БРИК защото говорим за един нов вид клиенти, които пристигат в Европа, които се интересуват от цялото ни богатство, както и от природните ни богатства. Споменахме преди малко качествата на крайбрежният туризъм. Това наистина е едно огромно богатство на Европейския съюз Затова ми се струва, че бихме могли да изкочим една обща стратегия за комуникация на европейско равнище, не само за културното богатство на всяка отделна държава, но и на общото богатство, което имаме в целия Европейски съюз. И защо, например, да не обмислим някаква идея за тъй наречените предварително платени посещения, в музеи и други паметници на културата и, и турското наследство. Един подобна инициатива ще улесни значително организирането на пътуванията, пътуванията на туристите. Пак повтарям, че туризмът е много важен за, економи... за европейската економика и много важен източник на заедост. Благодаря ви. Грация. Господин Оджес, благодаря господин председател. Благодаря на Карло Фиданца също така, както и на всички изказали се. Струва ми се, че тази инициатива направи възможно да се покаже а, въздействието на туризма върху економическото развитие. Туризмът е отрасъл на економиката, който се отразява положително на платежния баланс. Поразен бях от това, което беше казано от представител на а, баските във връзка с това, което беше казано а, а, за Тоскания. Тук имаме един модел, който може да бъде използван за пример и от други държави. Много често казвам, че не трябва да се откриват топлата вода и колелото. Просто колелото трябва да се върти, тъй като отдавна открито и си се върти. Да, искам да запитам какви инвестиции са вложени в баския модел от публичния, от обществения сектор, и второ, каква роля установявате за частния сектор? И накрая беше споменато за визите. Възползвам се от присъствието на комисията тук, за да каже за да кажат те, че много от е, ограниченията отиват твърде далече. Имаше материали в италианската преса за 13 годишно момиче, родено в Италия, иска да отиде в Великобритания, но не може да го направи без виза. Макар, че тя е родена в Италия, живее в Италия, родителите и са тунизийци така както а, четат законите британските власти, тя ще може да отиде на ученическа екскурзия в Великобритания, след като завърши 18 години. Госпожа Есталас. Благодаря, господин председател. Благодаря също така и на господин Фиданца за организирането на тази инициатива, както и на други инициативи, свързани с туризма. Благодаря също така на Министерството на туризма за отличните изложения за Балярския регион на Испания, който зависи пряко и непряко от туризма. Имам следните въпроси. Как можем да упростим визовата политика на Европейския съюз? Ще приведа пример. Свързаността е много важна за туризма. В Балярските острови. Ние сме най-добре свързания регион с, Германия са най-добрите връзки, включително и, е, всъщност и а, с Русия. Но е много трудно да установим въздушни връзки с Санкт-Петербург и Москва. А, но за да се получат виси в Санкт-Петербург, трябва да се подаде молба три месеца предварително. И въпросът ми е как може да се опрости визовата политика, за да може тя да бъде свързана с проблемите на сигурността, които са много важни за сектора на туризма. Втори ми въпрос е свързан с качеството. Качеството е важно във връзка с инфраструктурата, с обучението, с предоставените услуги, с туристическите обекти, с туристическото предлагане. Как ще успеем да получим хармонизирани а етикети за качество. Знае, че комисията работи по изготвянето на нещо подобно. 80, 80 милиона хора с увреждания пътуват. Много често обаче дори логото за хора с увреждания не е хармонизирано и хората не знаят дали имат достъп до дадена сграда или нямат. Следващия оратор, господин Тексейра. Благодаря, господин председател. Искам първо да похваля а, определен брой хора. Първо господин Фиданца и аз идвам от регион в Мадейра, в Португалия, където туризма е изключително важен фактор. Той е отговорен за около 30% от регионалния ни брутен вътрешен продукт. Аз приветствам работата на работната група по туризма това е нещо много важно и трябва да бъде включено в дебата. Има три неща, които бих искал да откроя. Първото облегчаване на визовия режим, вече беше казано доста по този въпрос. Искам обаче да кажа, че много се съмнявам че ще можем да облегчим визовия режим в обозримото бъдеще, защото няма достатъчно желание за това. На второ място, ако сравняваме фактите тук, виждаме, че дестинациите в туризма Например, в Персийския залив се увеличават. Южна Европа всъщност отстъпва, например, на дестинации като Египет. И на трето място искам да споделя едно предложение, свързано с възможността да се създаде група за е, управление на кризи в туризма. Например, когато има някакво природно бедствие, да се установи координираност, за да може да се намали отрицателното въздействие. И накрая председателя казва, имам и аз няколко въпроса. Първият въпрос, напълно съм съгласен с това, което каза госпожа Фостер. Трябва да е, се е, помисли какво да направим туристите да не отиват само в столиците. Знаем, че има туристи, които идват за два дена в Лондон, след това два дена в Париж и след това два дена в Рим, връщат се в Америка и смятат, че са ходили в Европа, да се опитаме да избегнем магнетичното привличане на столиците. Не казвам да не посещават столиците, а казвам да посещават и други части на а, страната. На второ място, каква е ваш, какво е вашето определение за култура. Тук чувам много да се говори за култура. Аз знам съвсем твърдо, че ако се отиде в операта в а, Лондон, а, това ви прави културен. Ако отидете обаче в Севен Вали, сте простака. Ако се а, говори за култура, култура трябва наистина да се знае какво се има предвид. Не знам дали сте съгласни, че нашето промишлено наследство е не по-малко важно от културата, особено за европейската култура, която е люката на е промишлената революция. И това не е по-малко важно посещение на Большой театър или Миланската скала. Как да а, покажем нашето промишлено наследство. И един анекдот. Тази а, година аз прекарах почивката си в остров Уайт, недалече от Франция. Двете най-големи атракции са парната железница и домът на Осборн. Аз посетих и двете, дали видях италиански, испански, френски или германски турист. Не, не видях. А защо не? Е въпросът, който а, ви задавам. Това е защото някой им е казал, трябва да посетите Лондон и като видите Бакингамския дворец, всичко сте видели, може да отидете по-нататък. И сега отново се качих а, на трибуната на ораторите за а, промишленото а, е а, наследство. А, сега ще ви дам думите за по две минути за отговор. Останалото можете да го а, решите в част упростен порядък с делегатите. Господин Кестер, благодаря ви за въпросите. Бих желал да реагирам на въпроса свързан с, с визите, и наречените меки граници. Винаги става въпрос за балансиране между а, сигурност и отворени обятия за посетители. А, интересите на вътрешните органи, външните нужди, които следва да се вземат предвид. Всичко това трябва да бъде решено. Визата не е гаранция, че хората няма да останат по-дълго от предвидено от разрешеното в страната. А непритежаването на виза не означава, че хората не биха могли да влязат в тази държава. Това, което трябва да се облегчи, е хора, които идват на кратко посещение – да бъдат максимално приветствени. Аз мисля, че това трябва да бъде водещия принцип. А водещия принцип не би трябвало да бъде избягване на риска, управление на риска, как да се установят онези а, посетители, които са дошли наистина за туризъм а, и как да се разграничат те от а, хора, дошли за други цели. От гледна точка на посетителя, който няма имиграционни стремежи, мисля, че трябва да се приложи един интуитивен, бърз процес на мислене от гледна точка на посетителя, а не от наша административна гледна точка ако има хора, които са заинтересовани да посетят виза е, Европа и искат виза, те би трябвало да получат визата по най-лесния възможен начин. Заповядайте, давам думата на представителя на Абаската автономна област за две минути да отговори на въпросите. Аз не съм посещавал вашата страна, но много бих искал. Благодаря. Ще отговоря на въпросите, които бяха зададени на мен специално. А е, ние сме малка дестинация и решението да се създаде тази е, платформа за наблюдение е, се дължи на факта, че 60% от туристите правят резервациите си по интернет. Там събират информация, вземат решение и, и, и, и си правят резервацията. Затова решихме да въведем а, е, този а, е, инструмент. Сега какво точно правим, какво постигаме с тази платформа за наблюдение? Имаме едно приложение, което следи туристическите потоци към а, Баската област. А, имаме а, онлайн връзка с Гугенхайм и други, а, други е, обекти, които представляват интерес за туристите в системата. Този инструмент ни дава възможност да анализираме поведението на туристите. Това, което предпочитат, това, което не предпочитат, колко са склонни да, да инвестират в различни забележителности. И по този начин се опитваме да привличаме повече туристи. Питаме се да опознаем по-добре туристите. Сега по въпрос, по втория въпрос за, за инвестициите. Говорим за 10 милиона. Как работим с публични и частни предприятия? Ами разполагаме с една регионална а, карта, сътрудничаем си с, с органите на местната власт. И така чрез платформата разработваме политиката, политиката за сертифициране. Прокарваме отраслови политики, и така всъщност съществяваме сътрудничеството между публичния и частния сектор. Следващия оратор две минути. Разбира се, че ще се отнасяме към различните паметници на културата по един и същи начин. Държа да подчертая, че Европа Ностра дава всяка година култура, културна награда за промишлени, паметници на промишленото наследство. Тази година подобна награда получи една пивоварна в Брюксел. Много е важно наследството, което носим, защото това е наследство на предишните поколения. Питате какво е културата? Под понятието култура се разбира всичко, което би могло да обогати гражданите. Тоест е, има не култура в единствено число, а култура в множествено число. число. И затова понякога трудно се говори за култура на европейско равнище, тъй като всеки трябва да уважава културата на другите. За остров Лайт е, да, давате ми също на много добра идея. Никога не съм посещ... го посещавал, но с радост ще отида там. А по отношение на железниците, да, те действително вълнуват много хора и много членовете на асоциацията, на, на Европейската асоциация на сградите с исторически интерес се вълнуват от а, железопътните линии. Много от тях дори притежават а, някаква а, промишлено наследство по отношение на а, железопътния транспорт. Вярно е, че сме номер едно по отношение на културният туризъм, но това място се е, трябва да бъде извоювано и трябва да бъде запазено. Ние работим в тази насока, но не можем да се справим сами и за това имаме нужда от подкрепата на съвети на Европейския парламент. Само с няколко думи бих искал да благодаря на госпожа Фостър. Благодаря ви за въпроса. Вярно е, че е, сградите исторически строеж в Европа са свързани с много голяма поддръжка и тази поддръжка е много скъпа, особено когато тези сгради са в ръцете на частни собственици и а, поддръжката на тези сгради не може да се осигури само с а, средствата от вход за туристи. Благодаря, господин председател. Бранчини. Благодаря, господин Бранкини. Благодаря. Да, Армандо Бранкини се казвам действително. Така се произнася името ми на италиански, но носителите на английски език като рода, англичаните, често ми викат бранчини, но не е така. Сега, аз ще взема думата по въпроса за промишленото наследство. Напълно съм съгласен с вас На 26 септември миналата година се поде инициативата в това отношение и комисията отчете, че нашия сектор е, е, е един от е, стълбовете на, на, на културното наследство като, като туристическа дестинация в Европа. Сега, Опитваме се да постигнем една динамична комбинация между наследството и иновациите като предоставим максимално качество. Имаме много партньори, Астен Мартин, Ферари, Порше, Шанел, Луи Вуитон, Българи, Картие, Монблан – винопроизводители, големите винопроизводители в, в Италия, Франция, Испания, Гърция, е, всичките тези наши партньори се по такъв начин, че нашия проект се признават за част от европейското, творче, за европейско творческо наследство, представители и създатели на, на, на него. На нас ни трябва някаква целенасочена помощ. Е, това, което ни трябва е свободен достъп до Европа, за да развием това, което имаме, така или иначе. Да, господин Гринфилд, е, заповядайте. Аз съм съгласен с всичко, което чухме. Ще е, кажа някои думи за няколко, по няколко от тепите. Първо, сезонността на, на пазара може да прозвучи е, изненадващо, но, но ние не сме дестинация само за лятото. Не, не е проблем да привличаме туристи и, през зимата. Има много туристи, които не им трябват плажове, които си имат плажове. Посетителите ни идват поради е, различни причини. Бразилците, например, посещават Лондон и това, което ги вълнува най-много е ресторант на Джейми е, Оливър. Той е изключително популярен в Бразилия сега е, китайците, китайците е, пък не посещават Тауъра в Лондон, защото Тауъра е бивш затвор и се смята за лош късмет, за лоша поличба посещението на затвора. А аз, ако отида в Юго-Источна Азия, ще имам също своя, своя, е, е, своя програма. Някои от забележителностите ще харесам, други ще се разочаровам. Някои ще посетя след това, при следващото посещуване, пътуване. После, американците също имат свои съображения. Чудят се, безопасно ли е да се посещава, например, източна Европа. Това, което организирахме а, при нас е посещение, което води началото си от Венеция, но след това се прехвърля в Харватия, нещо, което не им беше известно. Е, много от нашите посетители идват не просто да посетят е, е, Баската област, например, или Южна Франция. Голяма част от тях идват тук, за да видят Европа. Те, те възприемат Европа като една единна дестинация, а не като съвкупност от множество дестинации. Подкрепям идеята да се споделят добри практики. Добри примери за това са Париж, Лондон, Барселона има проблем, който може да разреши, като почерпи а, а, а, опит от Париж и от Лондон. Например, достига на хотели. И и накрая, ако искате наистина да популяризирате една дестинация, е да заснемете боливудски е, филм в нея и е, веднага е, индийците ще започнат да се тълпят. Председателя. Е, да, не, не, наистина, наистина е много важна киноиндустрията в привличането на, на туристи. И сега остана госпожа Фантоци, последния оратор. Поздравление към председателя. Този път много добре произнесохте името ми. Имам само един, едно малко допълнение от името на малките предприятия, които всъщност са музеи. Като, например, или предприятия, които имат и музеи, като например музеята на Фият или пък ам, някоя ам, пивоварна, винарна, ателиета на шивашки ателиета и т.н. В качеството си на асоциация ние представяме подобни дестинации за училищни екскурзии. И много вярваме в бъдещето на подобни проекти, подобни инициативи. Благодаря ви. Господин Ато, дали правилно чухте съобщението относно помишленият туризъм? Знаете, че много отдавна чухме вашето послание и че полагаме много усилия за насърчаване на програмите за културен и за туризъм, свързан с културното и промишлено наследство. Не мога още да ви кажа кога, къде ще се проведе, но ще има конгрес за промишления туризъм през юни до година и предполагам вие много ще се радвате за провеждането на това мероприятие. Мога само да ви пожелая отново да бъдете избран на, на този пост след европейските избори. Председателят, ами всъщност да се пенсионирам, но ще се радвам да получа поканата ви. Представителите на комисията. Това е темата избрана за следващият конгрес на кръстопътищата в Европа. Имам доста коментари, но ще се огранича с отговори на въпросите, зададени конкретно към Европейската комисия. На въпроса на господин Даниелис дали електронните визи са най-доброто решение. Принципно идеята звучи много добре, но визовата система в Европейския съюз, в частност простите отпечатъци, е свързана с технология, която не винаги е съвместима с електронните визи и самата технология и подхода, който прилагаме, не винаги е съвместим с електронните визи. Опитваме се да използваме възможно най-много електронните и нови технологии за улесняване на процеса на издаване на визи, но към момента възможността за преминаване към електронни визи звучи много трудно защото настоящата система за визи с пръстови отпечатъци все още съществува в различни трети страни, като Русия и Китай, например. Но а, ние сме постоянни преговори с тези страни и постоянно има, повтаряме колко е важно да колко е важно да се премине към електронни системи. А въпросът, въпроса на госпожа Билбао, програмата Калипсо беше насочена към семействата, младите хора и а, възрастните хора, но пропусната четвъртата категория, а именно хората с увреждания. А за нас това е много важна категория, тъй като изискванията за отговаряне на нуждите на хората с увреждания е много важен елемент в всички дейности, свързани с туризма ще се проведе скоро конференция по тази тема, тема, която обсъдихме с господин Фиданца и решихме, че една от темите, която ще бъде обсъдена на, на конференция, която се проведе на 4 февруари в Милано, ще бъде туризма за хората с увреждания. На второ място, е нареченият туризъм с отлично качество или програмата ЕДЕН ще се проведе петата конференция в рамките на тази платформа. Ще бъде посветена на селският туризъм. и а, морския туризъм. Споменахме доста дестинации като тук не говорим само за градове, но за едни по-широки, едни по-масштабни туристически региони в Европа. А по въпроса с участие на регионалните асоциации в насърчаването на туризма в Европа, имаме партньори в отделните държави, в Испания и в Франция. Ще няма да се спирам в подробности на сътрудничеството ни. Но а, имаме платформа за сътрудничество с регионите и развиването на, стратеги... на регионални туристически стратегии. Имаме редовни срещи с представители на властите на автономната област на баските. Аз най-редовно прекарвам собствената си вакансия в а, а, провинцията на баските и изключително активно участвам в а, преговорите с а, тези власти. Председателя на Асоциацията Тур Еспания отскоро заема много важен пост и в Европейската асоциация на туристическите агенции, което е много важно. Също така би било полезно да осведомя приятелите, че може да има визит Britain at Tour France и холандската организация НТО напуснаха Европейската асоциация по причини, които са напълно основателни, но за нещастие в момента организацията не обхваща 28-те държави членки. Водим преговори с представителите на британското, холандско и френско правителство но нямаме никаква власт на тях. От тях зависи решението дали да се пръснат отново към организацията или не. Това, е, което имах да кажа по този въпрос, струва ми се, че пропуснах един от зададените въпроси. Беше направено предложение на предкомисария вече преди няколко месеца. Положението е доста сложно. Надяваме се да намерим решение до края на годината. За нещастие пропуснахме първо четене на парламента и възможността, която то представляваше. Надяваме се предложението да бъде прието през следващият мандат на парламента. но доколкото знаме, имало среща на, високо, на най-високо равнище между господин Таяни и господин Барозо. Беше изготвено ново предложение за знак за привличане на вниманието. Не знам какъв, какво е положението в момента. Знам, че се работи в генерална дирекция правосъдие. но а, знам, че се работи по тази тема. Също така потвърждавам, че работим в частно сътрудничество с модната индустрия, спортната промишленост и хранителната промишленост, за да можем да се възползваме и от това важно културно богатство. И така, например, през, по време на световното изложение през 2015 година в Милано една от водещите теми ще бъде кулинарията и ще има много важни мероприятия, свързани с гастрономията. Мисля, че ще има и няколко дневно специално събитие, посветено на връзката между туризма и гастрономията. Така че гастрономията и културното наследство и връзката между тях са в дневни ред до година. Та, ние наистина ако вели, посет, лозунга посетете Великобритания наистина се възприеме буквално, а не а не посетете Лондон. Карло, искаш ли да обобщиш? Да, благодаря съвсем накратко. Благодаря на всички изказали се. Те много допринесоха. Мисля, че има ам, единомислие по въпроса за визите. Осъзнаваме колко е деликатен въпроса, но осъзнаваме също така, че са необходими и координирани действия. Комисията има много силна позиция, която се отразява в позицията и свързана с културата. По устойчивостта искам да уверя Европа Ностра, че в Венеция идват и кораби на круизи. Също времено трябва да работим за постигането на устойчиво присъствие на такива кораби в Венеция. Мисля, че в нашата страна ние работим по въпроса. По време на дебата се чуха много апели. Мисля, че господин Гринфилд се изказа, че не трябва все всички да бъдат подведени под един знамената, да бъдат пъхнати в един кюб. Не става дума само за държавите от БРИКС и за техния принос. И други държави допринасят за развитието на европейския туризъм и ние трябва да полагаме усилия в това отношение и трябва да съсредоточим вниманието си най-вече върху качеството. Не знам доколко ще успеем да направим следващата стъпка, естествено някои национални специфичности, са много важни, но мисля, че трябва да продаваме в кавички европейското качество на целия свят, европейската марка. Правим подобни усилия Европа основната дестинация на световния туризъм и трябва наистина да отчетем много различни а, ситуации. Аз съм италианец, но съм много повече от това. А ако турист на летище Шанхай види прекрасен билборд а, посетете Матера, те ще видят е, исторически град с каменни сгради в Италия, но едва ли е, китайският турист е, ще бъде привлечен е, от това а, и подобен постър или билборд ще бъде просто като а, пари хвърлени на вятъра. А, ние трябва да инвестираме в призиви от рода на а, това елате в Европа. Ние трябва да поемем отговорността си тогава, когато говорим за националните и регионалните органи на управление там промоцията на туризма трябва да бъде смислена, да не се пилеят пари, а да се привличат туристи не с а, а, лъскането на а, имиджа на някой местен а, местен парламент. Мисля, че ние трябва да кажем ясно сега. Очакваме актуализирането на нещата от страна на комисията. Визовия кодекс е нещо по което се работи. Е, то ще облегчи нещата. Председателя, благодаря. Искам да благодаря на всички оратори, както и на комисията, както и на депутатите. С това приключваме заседанието си тази сутрин до 3 часа днес след обед. За нещо простичко ще говорим тогава максималните допустими размери на превозните средства.